Right, dear colleagues, if I could... Скъпи колеги, мога ли да помоля всички колеги от комисиите Либе и комисията по развитие да напуснат залата? и ако могат да разговарят малко по-малко по пътя. So, we're running slightly late, so let... Малко закъсняваме. Нека да продължим с пета точка от дневния ред. Ще разгледаме проекта на доклад на докладчика Норика Николай, препоръки към съвета, комисията и СВД относно преговорите във връзка с обхватното споразумение между ЕСА и Азербайджан. Ние се а, съгласуваме с а, а, преговарящите, за да може да сме сигурни, че всички аргументи ще бъдат а, включени. А, разширеното бюро реши да има посещение в Азербайджан преди гласуването по доклада. Имаме добри новини. Съветът накрая каза, че имаме достъп до документи, които са важни за нас, за да стигнем до съгласие. И решихме да се кодираме по-добре, за да избегнем подобни а, затруднения за в бъдеще. Давам думата на госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Това е ново споразумение. То е много необходимо. Нашите взаимоотношения с Азербайджан са уредени за последен път път през 1999 година, преди много време. За е, Азербайджан Европейския съюз е сред основните търговски партньори. Искам да припомня на парламента, че Европейският съюз обема на търговията му с Азербайджан е над 50%. 55% е пазарният дял на европейски продукти в Азербайджан. Това означава, че интересът надхвърля чисто политическите въпроси и че економическите ни взаимоотношения са достатъчно силни. Двустранните търговски взаимоотношения са регламентирани с двустранно споразумение за търговия а, и взаимоотношения от 99-та година. Европейският а, нито Европейския съюз, нито Азербайджан има тарифни преференции. Последната година започнахме преговорите по новото всеобхватно споразумение. Надяваме се, че нашите препоръки ще бъдат важни за бъдещето на това споразумение. Разрешаването на спорове и някои общи положения са споменати в моя, а, моите препоръки. Споменават се точки от обща и взаимен интерес на двете страни и специално на гражданите. Основните ценности, на които ние държим, са върховството на закона, правата на човека и принципите на добросъседската политика трябва да се спазват. Новото споразумение дава нови възможности, които се отчитат и от двете страни. Според а, нашите а, традиции и нашите политически а, изявления, ние се придържаме към а, териториалните разпоредби на международното право. по отношение на групата на съпредседателите, групата от а, Минск. А, се надяваме да стигнем а, до мирно споразумение, а, решаване на конфликта с а, Накорни Карабах трябва да укрепим рамката на споразумението по отношение на правата на човека, равнопоставеността на половете. Приветстваме новата финансова рамка и подкрепата на Европейския съюз за неправителствените организации, които работят в областта на човешките права. За нас съдебната реформа е много важна Надяваме се да има повече справедливост за всички. Предвиждаме специални клаузи за борба с корупцията, избягването на данъците, изпирането на пари. А, ние привилегироваме също така и подкрепяме свободните и независими медии. Азербайджанските власти трябва да подобрят диалога си с гражданското общество и да го включат по-добре в социалния живот. По отношение на предприемачеството, Европейският съюз подкрепя Азербайджан в провеждането на структурни реформи, подобряване на конкурентоспособността, по-добро включване за диверсифициране на економиката. Отчитаме необходимостта от насърчаване на предприемачеството и подкрепата за малките и средните предприятия за постигане на растеж. Една от основните области на това споразумение е сътрудничеството в областта на енергетиката. За сега Азербайджан представлява важен стратегически партньор за Европейския съюз. В момента той предоставя 5% от нуждите на Европейския съюз от нефт. През Азербайджан минават тръбите за каспийски газ, с който се снабдява Европейския съюз. Много е важно да подкрепим тези политики на сътрудничество в областта на енергетиката. Това ще бъде добре не само за економиките на нашите две страни, а ще осигури и сигурност на двете места. Ще спомена и тръбите за газ, газопровода през Анадола. Това е общ проект. по този газопровод азербайджански газ през Турция ще се транспортира в Европейския съюз. Застъпваме се за довършването на този проект. И накрая ще се спра на още два важни въпроса. За нас е много важно да се засили междупарламентарното сътрудничество с Азербайджан в този преходен период. Имахме много, друг, много добро сътрудничество с колегите ни депутати от парламента на Азербайджан. Изградихме междупарламентарни структури за партньорство в подкрепа на нашето економическо и политическо партньорство и, да, и е, за да допринесем за мира в е, региона. В е, рамките на преговорите се надяваме да продължи доброто сътрудничество с е, нашите служби за външна дейност. Е, що се отнася за спазването на правата на човека в Азербайджан. Надяваме се ситуацията да се подобри. Ние ще се стараем да работим в тази посока. Това е първата обмяна на мнения по този проект доклад от моя страна. Надявам се всички политически групи да ме подкрепят, за да имаме ясна препоръка за воденето на преговорите с Азербайджан. Благодаря господин председател. Благодаря, госпожо Николай. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка и други членове на нашата комисия. Госпожа Пири, госпожа Фотига, господин Шолц. Междувременно имаме господин Щетина Гомес и госпожа Схаки. Това са желащите да се изкажат. Седем колеги. Две до три минути за изказване има всеки. Кати Пири. От името на господин Лопес, докладчик Сянка от Социалистите и Демократите, искам да благодаря на госпожа Николай за проекто доклада. Нямаме много време, ще се спра на онова, което вие споменахте като ключов въпрос. Споменахте демокрацията, спазването на човешките права, правовата държава. За социалистите и демократите е много важно да подчертаем, че няма да има ратификации, няма да дадем своето съгласие без да бъдат освободени политическите затворници в Азербайджан. Това е предпоставка за съгласието на социалистите и демократите. Трябва Азербайджан да си припомни минали резолюции на Европейския парламент и решение на Европейския съд по правата на човека Една от основните мисии на доклада е свързана с предстоящите президентски избори виждаме, че не се спазват основни насоки на ОИСР. Има опоненти, които още са в затвора, няма равнопоставеност между кандидатите и затова провеждането на справедливи и честни избори трябва да бъде част от този доклад, като искане от наша страна. Също така искаме да се включи механизъм за суспендиране при неизпълнение на изискванията към правата на човека и правовата държава. И нещо, което докладчика вече спомена във връзка с конфликта в Нагорни Карабах. Разбира се, че социалистите и демократите спазват на териториалния суверенитет на азербайджанската територия, но а, има и а, територии, които все още са окупирани от арменски а, военни части. А, така че по отношение на Азербайджан и Армения трябва да дадем висок приоритет на диалога между двете държави и да подкрепим групата от Минск, за разрешаването. Така че а, изпълняването на тези условия е изключително важно за социалистите и демократите. Благодаря. Ана Фотига от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Николай за нейния изчерпателен доклад и множеството предложения. Гледам на Азербайджан като на много важен геополитически фактор, а, който предопределя и а, ситуацията по отношение на сигурността в региона. Искам да подчертая нещо, което не се спомена а, до сега в нашите разисквания, а именно ролята на тази държава в сътрудничеството с западните сили в борбата срещу тероризма. Това е много, много важно. Естеството и усилията на държавата да се придържа към западни цели по отношение на борбата на, срещу тероризма е много важно. По-рано тази година азербайджанските власти, а, когато ние решихме да отложим а, обсъждането на а, правата на човека и когато обсъждахме амнистията а, на политически а, а, арестанти в, във връзка с годишнината от създаването на държавата, не стигнахме до резултат. Господин Шолц. И аз искам да благодаря на докладчика за нейния проекто доклад. Действително трябва да отчетем връзката на Азербайджан с другите съседни държави от региона Армения и Грузия. И, и ясно е, че Азербайджан може да бъде важен партньор за Европейския съюз. И да допринесе с една всеобхватна стратегия за собственото политическо и економическо развитие. И ясно е, че препоръките на Венецианската комисия за развитието на правните процедури включва закони, свързани с правата, на равнопоставеността на половата свързани с член 11 от Конвенцията за правата на човек, европейската. От наша гледна точка Европейският съюз има не само економически интерес за поддържането на добри взаимоотношения с Азербайджан, а, има цял комплекс от социалистически а, екологични съображения за поддържането на добро сътрудничество. Трябва да отчетем ситуацията в държавата, какво е било постигнато и какво се изисква за по-нататъчното развитие на взаимоотношението освобождаването на политически затворници е важна тема и за нас, за бъдещите взаимоотношения. Благодаря. Благодаря на колегата Шолц, докладчика в Сянка от НП ме помоли да кажа няколко думи от нейно име, тъй като тя по-настоящем е на мисия в Непал. Следователно се извинява, че няма как да присъства. Тя отчита колко е важно бъдещото всеобхватно споразумение между Европейския съюз и Азербайджан в интереси на двете страни, що се отнася до енергетиката, инвестициите в сигурността, търговията, ролята на газа и енергийната диверсификация. Същевременно при бъдещото споразумение трябва да налагаме основните ценности на Европейския съюз, правата на човека, върховенството на закона. Има и стандартна глава по правата на човека. Ние трябва да настояваме Азербайджан да направи повече в тази област. Благодаря ви за вниманието. Това беше изявлението на госпожа Совко и сега госпожа Гомеш. Наистина. Няма никакво съмнение, че правата на човека изобщо не се зачитат в Азербайджан. Става дума точно за обратното, както каза и колегата Пири. Решението за освобождаването на господин Махмедов дойде от съда, но правителството на Азербайджан отказва да изпълни съдебно решение – Имаше обжалване, съдът отхвърли обжалването. Има много такива политици в страната, журналисти, които получават абсолютно брутално третиране и им се запушват устите. Ние не можем да приемаме това. Тази страна потъпква правата на хората, да не говорим за голямата корупция, както посочи и госпожа Николай. И тук не става дума само за корупцията в Азербайджан, това стига и до Европейския съюз, както видяхме в случая с Малта – аз бях на посещение в Малда и се убедих, че там наистина има механизъм за изпиране на пари от Азербайджан с участието на госпожа Алиева и други. Следователно, ние трябва да се притесняваме и за корупцията в ЕС, не само в Азербайджан. Въпреки това се реши, колкото и да е срамно, че ще се инвестира 1 милиард в газовата връзка от Азербайджан до Италия. Има няколко организации по правата на човека. Те писаха на Европейската инвестиционна банка, предупредиха, че това ще доведе до хаос в климата, в човешките права. Възмутително е, че европейските институции продължават да пренебрегват толкова сериозния проблем с правата на човека. Трябва да се поставят условия, както каза и колегата Кати Пири. Необходимо е да има, освен това, поне минимални равни условия по време на предизборната кампания. Ние не можем да продължаваме да си затваряме очите. Thank you, Ms. Gomez. Mr. Щетина. Благодаря ви, госпожо Гомес, господин Штетина. Е, já bych se rád zmínil o dvou věcech. To je jednak o lidských právech, jak jsou zmíněna v tomto drámě. На първо място искам да спомена правата на човека. Ще кажа няколко думи и за Нагорни Карабах за правата на човека. Искам да благодаря на докладчицата, че спомена толкова подробно правата на човека. Можем да бъдем и по-прецизни към имената на журналистите, които се споменават в доклада, могат да се споменат и евентуално санкциите а, към а, уебсайтове, а, радиостанции, а, и опозиционния вестник Асамблик а, или каналът а, Майдан ТВ. Може да споменем и гротескни случаи, като например увеличаване на наказанието за обида към президента на 5 години затвор когато се приемат такива закони, става дума за диктаторски режим. Не бива да премълчаваме това обстоятелство. Това исках да кажа по правата на човека. Свърши времето ми за изказване, за съжаление. Thank you, Mr. Щетина. Благодаря ви, господин Щетина. Още един колега иска думата, госпожа Шаке. Благодаря. Накратко, тъй като докладчика от моята политическа група е без друго, само ще кажа, че не можем да наблягаме достатъчно много даже на правата на човек. И тъй, няма защо да добавям към казаното от докладчика госпожа Николай, но наистина въпросът с правата на човека е изключително важен. Може би трябва да се помисли малко повече и за условията за освобождаване на политзатворниците. Сега в текста четем само, че се предприемат стъпки, но това не е достатъчно. Необходимо е да използваме влиянието на Европейския съюз и различни лостови механизми, така че всички задържани политически затворници да бъдат освободени. Необходимо е също така да се мисли, че изборите трябва да се провеждат честно, и да се допринася за върховенството на закона. Да не забравяме, че вице-президент на тази страна е съпругата на президента. Благодаря, Мариичи. Госпожа Девин, заповядайте. Господин Девин, благодаря. Добър ден на всички в Европейския парламент. Благодаря за поканата да вземем отношение по новото двустранно споразумение с Азербайджан. Благодарим и за проекто препоръките в доклада на госпожа Николай. Нека кажа няколко думи за контекста на преговорите – крайно време е да осъвременим двустранните отношения с Азербайджан. Ние имаме споразумение от преди 22 години. Очевидно много неща междувременно са се случили. Имаме и източното партньорство като много важен фактор. Там Азербайджан се присъедини 2009 година. Имаме и споразумения за визови облегчения и реадмисия, влезли в сила 2014 година. Имаме и участие на Азербайджан в програми на нашите агенции. Наскоро подписахме и споразумение за мобилност. Азербайджан е стратегически енергиен партньор също така за Европейския съюз. От ключово значение е и газовия коридор като инструмент за диверсификация в енергетиката. Този газов коридор е определен като ключов приоритет в заключенията на съвета от 2015 година. Същевременно това е страна в труден район, граничи с Дагестан и с Иран. Иран на юг, Дагестан на север. След 2015 година получихме предложението на Азербайджан за тъй нареченото стратегическо партньорство. В началото на 2017 година започнахме преговорите. Нашето двустранно споразумение ще отговаря на преработената ни политика за източните страни. Необходимо е да има по-голям ангажимент в транспорта, образованието и други отрасли, но не само това. Трябва да се обхванат и области като върховенството на закона и правата на човека. Наскоро имаше две важни политически събития. 22 ноември и също така съвета за сътрудничество от декември, който беше съпредседателстван от външния министр Мамаджеров. От тогава насам имаме най-различни кръгове на преговори, с секторните партньори, политическите партньори. Накратко. Резултатите. Първо, политическата несигурност. Имахме пет кръга преговори, които доведоха до значителен напредък. Споразумението ще включва клаузи за политическия диалог, сигурността, по правата на човека и демокрацията, също имаме стандартен текст, който е предварително договорен. Той е в областта правосъдие и вътрешни работи. По отрасловата част последния кръг се проведе миналия петък. Девет глави вече са приключени предварително по околна среда, наука, защита на потребителя, заетост, социална политика, младеж, туризъм, спорт, образование. Близко сме и до споразумение за културното многообразие и междукултурния диалог. Транспорт и енергетика също така и накрая по търговската част. Имахме само два кръгла от преговори до сега. Комисия Инте да получи информация от моите колеги през януари. Разговаряхме за търговията на стоки, индустриалния стандарт, фитосанитарните стандарти, митнически права, уреждане на спорове, устойчиво развитие, държавно държавни предприятия и помощ по митническите въпроси. На последния кръг получихме добри резултати. Взаимопомощ в митниците, прозрачност. Ясно е обаче, че не членството в СТО на Азербайджан създава трудности. Същевременно Азербайджан иска да бъде основен център при азиатските маршрути, така че това също ще е проблем. Благодаря. The... Благодаря ви и госпожа Николай, ако иска последната дума, благодаря ви. Благодаря на всички колеги. Наистина се надявам, че най-добрият начин да се постигне промяна е да има съдействие от другата страна, аз подкрепям споразумението, то е в контекста на политиката за съседство. Много е хубаво, че Азербайджан отново се включва там. За мен това е възможност да настояваме за по-голяма отвореност от страна на азерите. Наистина има проблеми с правата на човека, но Идния месец ние ще посетим Азербайджан с делегация от Европейския парламент. Ще разговаряме с властите и се надявам да допринесем за по-бързото освобождение на политическите затворници. Благодаря на госпожа Фотига. Тя обърна внимание на сигурността в региона. Нещо много важно, наистина, тъй като Азербайджан се превръща в транзитна страна за тези, които се бият в Сирия, на страната и на Асад, и на противниковата страна. Ще разговаряме за това с азербайджанските власти – Иначе очаквам вашите изменения и се надявам, че можем да подобрим отношенията си, ако има воля за това. То би било в полза на всички. Ние живеем в много размирни времена и Русия е много силна, както видяхме и от изборите там вчера – Важно е да развиваме отношенията си и да имаме добро сътрудничество с Азербайджан. Благодаря. Много благодаря. Крайният срок за измененията 4 април 11 часа сутринта след две седмици. И ако нямате нищо против, да преминем към следващите две точки, 6 и 7. Ние ще разгледаме докладите по сключване на рамковото споразумение между ЕС и Австралия и резолюцията, която придружава одобрението от август 2017 година 62 изменения. Крайният срок беше 22 февруари. Докладчика Франциско Хосе Милянмон е предложил пет компромисни изменения. Сега ще му дам думата. Много благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, тъй като през феврари вече имах възможност да представя двата доклада. Първо, по одобрението нямаше никакви изменения. По резолюцията, както и вие казахте, получих 62 изменения. Трябва да кажа, че от тези 62, 14 бяха мои, защото исках да доразвия идеи в доклада си, но се съобразих и с броя знаци като ограничение. Трябваше да допълня тук таме моите идеи или да ги доразвия. Следователно, измененията, които не са мои, са по-малко от 50, като има и такива политически групи, които не представиха никакви. Искам да отбележа, че стигнах накрая, както и вие казахте, до пет компромисни изменения, договорени с авторите на измененията. На първо място по многокултурното общество в Австралия на колегата Карлос. Преговорите по бъдещото търговско споразумение на Кастади и Петърле. Не успях да включа изменението на господин Соле. На трето място киберсигурността на Танок и Пает. След това правата на местното население на Соле, Танок и едно мое изменение. И по измененията на климата това са измененията на Танок и Петерле. Разговарял съм с авторите на измененията. Искам отново да благодаря на авторите на тези изменения за гъвкавостта, за конструктивния дух, в който работихме. Има и други изменения, които не попадат в компромисите. Накратко ще се спра и на тях. Ще ги групирам. Има някои изменения, които са свързани с моите собствени изменения. Тук, разбира се, аз предпочитам собствената формулировка. Това не е очудващо. Има една втора група. Те са малко редундантни. Е, навлиза се в твърде много подробности при тях – Аз мисля, че не е необходимо да се споменават абсолютно всички възможни документи на австралийското правителство по климата или каквото и да било. Според мен, ние трябва да разглеждаме основно отношенията между ЕС и Австралия, не вътрешната уредба на Австралия. На трето място имаше и изменения, свързани с информация, която аз не подкрепям. Имаше изменения с цел да се заличат някои от моите изменения. Аз не мога да ги приема, защото, например, едно изменение искаше да се заличи моя текст за това, че австралийското правителство е приложил санкциите срещу Русия в сътрудничество с Европейския съюз. Аз не мога да залича този текст. Поред мен това отнема от стоиността на доклада. Струва ми се, че ако по темата миграция съм написа няколко параграфа и там не бива да стигаме до твърде големи подробности, затова и не подкрепям и там някои от измененията. Не виждам причина текста толкова да се натоварва. Има и някои изменения по актуализирането на текста, защото на 8 март в Сантяго де Чили се подписа споразумението, тъй нареченото партньорство на Транспасифика. Очевидно аз нямаше как да включа това предварително в текста. Следователно имаше и изменения, свързани с тази актуализация. Това е всичко. Сега очаквам вашите коментари. Благодаря. Thank you, Fran. Благодаря ти, Франциско. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка от името на социалистите и демократите, господин Асис.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 Aliás, tivemos oportunidade de ter eh, várias eh, conversas, houve uma grande abertura de... Съгласен съм с основната ориентация на доклада. Същевременно, наистина, докладчика работи в контакт с нас. Трябва да го похвалим за качеството на неговата работа, за това, че винаги намираше време да говори с нас, да заседаваме заедно. И мисля, че по този начин се допринася наистина за политико-економическите връзки с Австралия. Затова има геополитически причини. Събитията по света през последните две години показват, че е важна тази връзка между ЕС и Австралия. Същевременно Мисля, че трябва да се отида и по-далеч от тези два региона. Аз, например, съм включила изменения от името на моята група за местното население, автохтонното население на Австралия. Но като цяло текстът е позитивен и това трябва да се подчертае. Иначе ние не представихме много изменения, просто защото наистина текстът отрази нашите желания и обосновката на докладчика е достатъчно убедителна и за някои от текстовете, които той отхвърли. Но мисля, че се работи добре и това ще се види и при гласуването утре. Благодаря. Благодаря, господин Асис. Господин Чарл Станък, следващия докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко в телеграфен стил. Поздравление за стария ми приятел Франциско Миянмон. Отличен доклад. За втори път разглеждаме текста моята група и аз като координатор сме много доволни от първоначалния вариант на текста. Радваме се, че сега има минимални промени. Те са отразени в компромисните изменения. Радвам се, че се включват и редица от моите изменения. На първо място подписването на споразумението за транстихоокеанско партньорство – то се подписа, сключи се. Това е нещо много добро, особено след оттеглянето на САЩ. ЕКР мисля, че ще подкрепи всички компромисни изменения и съответно доклада. Благодаря. Някой друг колега иска ли да каже нещо? Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Мисля, че наистина Докладът на господин Миасмон беше изготвен с голямо внимание, както казаха и колегите. Обръща се внимание на важността на Австралия като съюзник на Европейския съюз. Това е много важно по много въпроси на сигурността, борбата с тероризма, измененията на климата, Парижското споразумение, миграционния диалог, който водим с Австралия, защото Австралия има капацитета да се справя с тези предизвикателства. Освен това, както казва и господин Мон, в неговия доклад Австралия участва при санкциите срещу Русия и други кризи на Европейския съюз. Мисля, че е важно да се мисли не само за политическия контекст, но и наистина бъдещото търговско споразумение. Мисля, че докладчикът много разумно разглежда значимостта, обръща внимание на чувствителните теми на едната и на другата страна. И ако позволите, господин председател, бих искал докладчикът да ни каже нещо за отражението на Брекзит върху ратифицирането от страна на Европейския парламент на това споразумение. Разбирам, че това не е основна тема, но имаме специалните отношения между Австралия и Обединеното кралство – и затова ми се иска да го науча. Иначе работата по доклада е много солидна и трябва да поздравим колегата. So. Okay, then... Ако няма други желаящи да се изкажат, Чарлз, друг въпрос. В отговор на колегата Салафранка – той спомена Брексит. Големия парадокс тук е, че онези, които са за твърд Брексит във Великобритания, постоянно говорят за англосферата. Сътрудничество, между Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия. Това се случваше по време на кампанията за референдума и след това, когато Джули Бишеп заяви, че Великобритания ще трябва да чака, що се отнася до споразумение за свободна търговия. Тези хора малко се отрезвиха. Големия пазар за Великобритания в крайна сметка е единия пазар. Тук близо. Великобритания едва ли би трябвало да поема по пътя на възстановяването на империята и на мощната британска общност. Онова, което се случи като обещания, беше чисто и просто една лъжа. Знаете, че беше казано, господин Фокс, ако не се лъжа, каза, че след като излезе в Великобритания, ще има цяла поредица от страни, които много бързо ще сключат търговски споразумения а, с Великобритания. Сега обаче се оказва, че това не е така и няма кой знае какъв интерес от страна на другите държави от британската общност а, да се поема по пътя на едно задълбочено, по-задълбочено сътрудничество и съответно те да заменят е, единния пазар на Европейския съюз. Естествено, аз е, се радвам, е, че има призиви за сътрудничество с държави като Австралия, Нова Зеландия и така нататък, но те чакат на опашка да сключат споразумение с Европейския съюз, а не с Великобритания. Представете си дали Испания, например, ако искаше да сътрудничи само с Латинска Америка, а не с европейските държави, може да бъде точно толкова силна, колкото е сега. Онова, което беше представено като някакви е, евентуални е, неща, които могат да се случат, просто беше заблуда. И много се радвам, че в крайна сметка това сега започва да се осъзнава. Господин Милан Мон. Накратко, първо благодаря на господин Асис. Разглеждам докладчиците в сянка поред. Наистина, благодаря за работата през тези няколко дни и благодаря за милите думи, особено това, което казвате за правата на автохтонното население. Тук мисля, че стигнахме до добър текст. Мисля, че 2008 година австралийското правителство включи тези хора в своята стратегия. Благодаря пак за любезните думи. Мисля, че те ме похвалиха твърде много. Похвали ме много и колегата Танок. Наистина аз съм включил много от техните изменения в а, моя компромис. Имаме и пропорционално следователно. Има и логика, че включих измененията на Чарлз. Благодаря и на колегата Салафранка. Разбира се, Салафранка Франка е винаги готов да ни изненада с нещо, но ние сме големи приятели и нас ни обединява не само общата страна, обединява ни и политическата група. Съгласен съм, че по съдържанието има съгласие. Иначе за Брекзит вече колегата Танък се изказа. Струва ми се, че през последните няколко години, честно казано, отношенията между Австралия и Обединеното кралство се развиват по начин, който е напълно естествен, като се има предвид предисторията. Имаме и отношенията с Европейския съюз, рамковото споразумение. Сега договаряме споразумението за свободна търговия. Мисля, че то също ще допринесе за консолидиране на нашите отношения с Австралия. Да, Обединеното кралство ще си тръгне, но съм сигурен, че отношенията с Европейския съюз ще се запазят между Австралия и ЕС. Разбира се, ние не искахме да има Брекзит, но уважаваме волята на британския народ. Със сигурност и Австралия не го искаше. Но иначе, пак казвам, нашите отношения няма да се променят. Ние продължаваме след рамковото споразумение да работим за споразумението за свободна търговия. Мисля, че в бъдеще нашите отношения ще стават все по-интензивни, въпреки празнотата след напускането на британците. Благодаря Надявам се утре да се гласува наистина един балансиран текст, който отразява сегашните и бъдещи отношения между ЕС и Австралия, защото за това става дума. Благодаря на господин Милан Мон за заключителните бележки. Докато се изказвахте, господин Касталдо също поиска да се изкаже. Трудно е да му дам думата, след като вече сме приключили дебата, но след като заместник председателя иска да се изкаже, какво мога да направя? Господин Касталдо. Не поисках думата, защото мислех, че тъй като съм докладчик в сянка, ще ми дадат думата. Така или иначе няма значение. Аз разговарям с основния докладчик, всичко е наред. Господин Касталдо, щях да ви дам думата, ако бяхте в залата, само че вие дойдохте в средата на дебата. Аз много добре знам, че сте докладчик в Сянка. Вие сте в моя списък, само че ви нямаше. Аз дойдох по време на изказването на господин Салафранка, казва господин Касталдо, но няма проблем, не искам сега да създавам а, спор. Имах а, друга работа. Онова, което искам да кажа, не е чак толкова важно. Това не е чак такъв проблем. Разбрахме ви, казва председател. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма желаящи да се изкажат. Гласуването в нашата комисия ще е утре сутринта на 20 март. Следващата точка за днес. Всъщност няма такава точка. Дневният ред за днес е изчерпан. Желая на всички приятен ден. Благодаря на всички колеги, които останаха в залата до края на разискванията.